ladies and gentlemen. И така, дами и господа. Господа министри, господа и дами депутати в националните парламенти и в Европейския парламент, благодаря ви отново за това, че сте тук за втората част на втората конференция на високо равнище на тема Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и собствените средства. Ще използваме същата система за събирането на имената на желащите да се изкажат, но нека първо да дадем дума на член, думата на членовете на втория панел. Тук е господин Миколай Довилевич, държавен секретар в Министерството на външните работи в Польша, господин Алекс Уайт, председател на съвместната комисия по финанси в Ирландския парламент, господин Ивайло Калфин, депутат в Европейския парламент и съдокладчик по многогодишната финансова рамка. Това е а вторият съдокладчик е господин Бълге, който ще се изкаже дебата и госпожа Нери Круз, заместник-председател на комисията. Благодаря ви много, че сте тук. Давам първо думата на господин Довгилевич, държавен секретар в Министерството на външните работи, на Полша. Благодаря ви много. Много се радвам, че отново съм в Европейския парламент, въпреки че малко завиждам на колегата Николай Вамен, който представлява съвета. Аз съм бил на негово място. Дами и господа, има четири неща, които трябва да се случат, за да излезе Европа от кризата. Необходима ни е интелигентна консолидация на публичните финанси. Това вече става с фискалния пакт и с пакет от 6 законодателни мерки. Необходимо е по-строго европейско регулиране на финансовия сектор и това се случва. Необходима е повече солидарност и една силна защитна мрежа за Европа. А четвърти елемент, е, за който искам да говоря днес, е економическия растеж. Няма как да се правим, че не виждаме безработицата, че не се виждат сигналите за рецесия, не се виждат проблемите с конкурентоспособността за Европа, няма как да се правим, че Европа става по-силна и по-конкурентна в световен план след кризата. Така че нека сега да поговорим за многогодишната финансова рамка като един практически инструмент, който може да помогне на Европейския съюз да създаде перспективи за економически растеж и заетост. Погледнете какво казват рейтинговите агенции, например Standard Poor's е, в последно време. Няколко държави членки получиха понижение на статута и, и трябва да се направи всичко възможно, за да се избегне стагнацията и дефлацията. В този контекст бюджетът на Европейския съюз може да се разглежда като инструмент за инвестиции, които да повишат конкурентоспособността на Европейския съюз и да укрепят вътрешния пазар. Европейските политики са тясно обвързани с публичните инвестиции и представляват важен източник за тях. В предложението си комисията взема предвид настоящо економически настоящото економическо положение в Европа. Преди няколко години бюджетът на Европейския съюз се равняваше на 1,18% от брутния национален доход на Европейския съюз. Сега цифрата е 1,12%, а с, с, в бъдеще ще спадне до 1,05 Така че също времено трябва да си дадем сметка, че са се присъединили много нови държави и има нови отговорности, нови социални и политически предизвикателства в Европейския съюз. Ако разгледаме националните бюджети от 2002 до 2010 година, виждаме увеличение с 62%. Миналата година само няколко държави и членки намалиха средствата на национално равнище. Европейският бюджет разбира се, не би трябвало да плаща цената за безотговорните фискални и бюджетни политики на национално равнище. Искам да кажа и няколко думи за политиката на сближаване. В Польша тази политика е най-важната инвестиционна политика, защото тя помогна на Польша да направи много голям скок от 40% от средното за Европейския съюз през 2004 година до 65% миналата година. Кохезионната политика не трябва да се разглежда просто като една абстрактна политика. Тя е тясно обвързана с единния пазар, а именно единния пазар е от най-голяма полза за гражданите. Той е основен стълб на Европейския съюз. Разходването на средства от европейския бюджет укрепва съвременната инфраструктура, помага за развитието на човешкия капитал и за постигането на по-конкурентно способна економика в Европа. И тази конкурентна способност ни е необходима и в глобален план. Тя е обвързана и с по доброто економическо и социално сближаване. Така че економическото развитие и сближаването на практика вървят ръка за ръка а, не си прив... и не си противоречат. Можем да се запитаме тук до каква степен трудностите в економиката в Европа са обвързани с политиката на сближаване. Това обаче е погрешен начин на мислене. До проблемите се стигна поради липса на мерки и възможности за надзор на европейско равнище, а не поради някоя или друга европейска политика. Същевременно не трябва да подценяваме необходимостта да се направи кохезионната политика по-ефективна и по-финансово целесообразна, но това въжи и за други елементи от европейската политика, например политиката в областта на, общото, на селското стопанство. Как можем да отговорим на настоящите предизвикателства. Единствено, като използваме средствата, за да насърчим растежа, и като ясно заявим, че европейския бюджет не е източник на економическите проблеми, а начин за тяхното разрешаване. Благодаря. Мистер Уайт, Господин Уайт, Ирландския парламент. Благодаря, господин председателю. Уважаеми господа, дами и господа министри, госпожо комисар, депутати, европейски депутати, колеги, приятели. За мен е чест да участвам в днешното разискване, което е от голямо значение. Мисля, че всички си даваме сметка, че многогодишната финансова рамка не е сама по себе си бюджет, а, а рамка. За това Е, трябва понякога да се отдалечим от е, отделните е, заглавия и бюджетни пера в бюджета. И малко по-отстрани да се вгледаме в големите стратегически въпроси, чието отговор се опитваме да намерим сега. От началото на дебатите трябва да определим колко амбициозни ще бъдем, колко амбициозни искаме да бъдем по отношение на планирането на следващия етап бюджетен етап в Европейския съюз, защото в много отношения бюджетът е съюзът. И в мисълта на обикновения, на отделния гражданин, какво постига Европейския съюз, това, което постига Европейския съюз, е, е възможно единствено чрез бюджета. Тъй, че нека да стъпим малко по-назад, да се отдалечим и да се вгледаме в по-големите стратегически възможности и въпроси. Многогодишната финансова рамка, както чухме, е действително инструмент, чрез който е, Европа може да постигне целите от стратегията Европа 2020 година и мисля, че това е съвсем разумно. Опитът ни в моята страна, и това не е нещо, което въжи само за Ирландия, е, е че се водят продължителни дебати за мерките за затягане на коланите, за фискална дисциплина. не всички в еднаква степен приемат тези мерки, но едва ли някой си представя, че е, тези мерки сами по себе си могат да е, разрешат е, проблемите на кризата. Така че трябва да има една стабилна политика за растеж и заетост. Аз бих искал процесът да се описва като инвестиционен процес, инвестиционен бюджетен процес. В Ирландия по отношение на фискалния договор, много хора казват, не без основание, че мерките за затягане на коланите са ясни. Може да ни харесват, но разбираме каква е логиката на тези мерки за финансова дисциплина. Разбираме и нуждата. Понякога обаче не е толкова ясно а, какви са съпътстващите политики за растеж и инвестиции. Говорим за значението а, на тези а, мерки, но а, някакси не успяваме да популяризираме тези мерки. Не е лесно гражданите да а, разберат политиката, същността на политиката за растеж и работни места. Това е една чудесна възможност през идните месеци е, да популяризираме тези политики и да достигнем, да достигнем до един бюджет, който да може да откликне на реалните предизвикателства, свързани с нуждата от растеж и инвестиции във всяка европейска държава. Не искам да говоря единствено за своята страна. Мога да кажа само а, нещо на базата на нашия опит ние сме един от по-въодушевените членове на Европейския съюз. Имаме опит в регионалното финансиране, финансиране по структурните фондове, по кохезионния фонд. Опитът ни е, наистина е чудесен, много положителен. И откъде идва движещата сила? Откъде е, е, идва стимулът? Къде смятаме, че трябва да се развива ирландската економика през следващите 30 години и през последните години? Ами в Европа се намира. От Европа е дошъл този стимул. И а, в този нов етап на разпределение Това е една чудесна а, възможност а, чрез инвестиции да достигнем до а, възстановяване. Та, бюджетният процес може да доведе до европейска политика за растеж. Тази седмица се проведе конференция в Копенхаген бе е цитиран а, Лорд Кейнс. Е, това, че каза се, че кейнзианството се забранява, така да се каже, чрез а, новия фискален договор. Каза се, че кейнзианството вече не е възможно в отделните страни. Говореше се преди, е, че има социализъм в една страна, да кажем. Но ако има кензианска намеса, тя трябва да стане на нивото на Европейския съюз. Защото искаме да възстановим не само възможностите е, за хората, но и начина по който отделния гражданин гледа на Европейския съюз. Искаме да си възстановим, да възстановим доверието на гражданите. Не бихме искали на нас в Европейския съюз е, да се е, гледа като на хора, които постоянно налагат ограничения и натискат спирачката. Напротив, нашите избиратели трябва да виждат в нас двигатели на напредъка, източници на възможност за младежите, а не толкова хора, които ограничават бъдещето. И а, мисля, че предложенията на комисията са особено здрави и бих искал да обърна сериозно вниманието ви на предложенията в областта на изследванията и новаторството. Ако всичко това се изпълни, така както е планирано, можем да откликнем именно на тези нужди за развойно-изследователска дейност, новаторство, заетост. Демографските си проблеми можем да разрешим до някъде, здравеопазването. Така ще се дадат истински възможности за всички европейски граждани. Затова бих казал, че това трябва да бъде един, един бюджет за инвестиции, насочен към инвестициите и с радост ще изслушам остатъка от дебатите днес. Благодаря. Благодаря ви, господин Лайт. Господин Калфин от името на Европейския парламент сега. Благодаря. Благодаря, господин председател. Дами и господа министри, скъпи колеги, тази дискусия наистина е много интересна, макар и да имаме различни мнения по много от въпросите. Ще започна с моето изказване, а след това ще помогна моя колега господин Бъге да отговори на, и да продължи да отговори на някои въпроси, тъй като ние заедно работиме по тази тема, а пък и той има много опит. Когато чуваме аргументите, слушаме аргументите, те са а, ясни. Кризата изисква бюджетна дисциплина, бюджетната дисциплина иска а, да се намалят разходите в националните бюджети. Но нека да навлеземе малко по в подробности. Какво представлява в момента бюджета на Европейския съюз? Бих искал да кажа няколко неща, защото много често хората не знаят как, много често какво представлява европейския бюджет. Е, европейския бюджет е, е много по-различен, отколкото е един национален бюджет. А, за отделния данекоплатец отчисленията в европейския бюджет за 2010 година са били 67 цента на ден, т.е. цената на една чаша кафе. Знаете, че в отделните държави членки данъците се плащат през пролета, април, май, докато вноските, отчисленията за европейския бюджет трябва да се издължат до 4 януари. Значи казваме, че за отделния данекоплатец европейският бюджет представлява 44 пъти по-низко отчисление, отколкото данъка, който плаща в своята страна. няма, няма дефицит в европейския бюджет. Когато говорим за фискална консолидация, не можем да използваме това понятие на евро, европейско равнище, тъй като европейският бюджет не е бюджет, в който може да има бюджетен дефицит. Естествено обаче, че този бюджет трябва да бъде изменен и реформиран. Естествено, има много мерки, които биха могли да бъдат взети с цел по-голяма ефективност, по-голяма ефективност и резултатност на инвестициите. Инвестициите на направени чрез европейския бюджет, са всъщност нетни спестявания от националните бюджет. Тоест, това са просто допълнителни спестявания за националните бюджети и за това и националните правителства трябва да спазват е, строго разпоредбите в е, шесте финансови документа, които бяха прияти неотдавна от Европейския съюз. Важно, важното обаче да имаме, много по, да имаме много повече информация и гражданите да имат много повече информация за Европейския съюз и Европейския бюджет, тъй като нашите избиратели са едни и същи. Тези, които гласуват за националните парламенти, гласуват и за Европейския парламент и те очакват да получават същия вид информация и да има същия вид прозрачност А, от... Разбира се, необходима ни е ефективност, яснота и строго приложение на разпоредбите за изпълнението на европейския бюджет. Сега ще спомена няколко цифри. До 2000, до 2006 година от инвестиции ще има увеличение с 4% до 2020 година. Искате ли това да, да бъде намалено? Нали искаме да имаме по-ефективна кохезионна политика, политика на сближаване? Нали искаме да имаме наистина една политика, която да дава резултат и която да води до растеж, економически растеж в отделните страни членки, а не обратното? Тук в Европейският парламент започнахме един широк, задълбочен и открит дебат по европейския бюджет. Европейският бюджет трябва да продължи да бъде един инструмент за създаване на работни места и за насърчаване на економическия растеж. Той трябва да бъде много по-гъвкав, по същия начин както и националните бюджети трябва да бъдат гъвкави по време на криза. И на практика европейският бюджет е намалял в реално изражение. Сега, с новото предложение на комисията, всъщност имаме а, нам, нам, намаление с а, 0,95 на, национални, на европейският бюджет, докато националните бюджети на държавите членки на 23 от 27 се повишават. Така че това означава, че ние от една страна намаляваме европейския бюджет и средствата биват пренасочени по-скоро към националните бюджети. И на последно място след ратификацията на Лисабонския договор, парламента играе е, по-значителна роля и ние ще използваме всички наши право, правомощия за надзор, включително и това да, да санкционираме държавите членки, които са поели ангажименти и които може би не ги изпълняват. Благодаря ви. Госпожа Крус. Good afternoon, everybody. Um... Добър ден на всички. Действително, важна важен Европейски парламент и са важни неговите правомощия и е, има голямо вдъхновение в участието на Европейския парламент, така че аз винаги съм благодарна. Вече бяха повдигнати няколко неща и според мен от кризата могат да се извлекат две основни заключения. Първо, економическият растеж не може да се приема за даденост, по-скоро той трябва да се насърчава, стимулира, трябва да се инвестира в него. Това е несъмнено. Второто нещо е много важно това, че нашите економики са напълно взаимозависими. Нещо, което също не е изненадващо, защото преди кризата работехме по дигиталния вътрешен пазар. Когато нещата вървят на зле, всички чувстваме последиците. Ако работим заедно обаче, в областите от общ интерес можем да почувстваме и ползите, и то навсякъде, защото правим економики от мащаба. Европа е най-големия пазар в света – и е ясно, че може да има и положителни е, ефекти в други области. Е, и да се стигне до една Европа, която е лидер в глобален план. Стратегията Европейски съюз 2020 година знаем че има спорове за това дали това е най-доброто и заглавие. Вие, господин председател, сигурно по-добре знаете дали това може да е едно привлекателно заглавие, но за сега разполагаме с, с заглавието е, стратегия Европа 2020 година. Важното е, че тази стратегия представлява нашата визия за економиката през следващата година. Как можем да я постигнем? Е, според мен, въпреки че това е време на затягането на коланите, не сега е момента да се спрат инвестициите. Това е по-скоро би било най-глупавото нещо, което можем да направим. По-скоро трябва да използваме европейския бюджет като средство за инвестиции и за постигане на европейска добавена стойност. Нека да ви дам пример от моята област. Ние сме много близо до гражданите. Говорим за евентуалните гласоподаватели. Те вече се вълнуват от тези области. Дигиталната економика на Европейския съюз е по-голяма от тази на Белгия и расте по-бързо от тази на Китай. Има нови иновационни технологии, от социалните мрежи до е, интелигентните телефони. Има нови услуги, има нови продукти, нови приложения. И те не са само за забавление. Те са също и за комуникация между хората. Компютърните области, облаци извинете, ще дадат на малките и средни предприятия гъвкави средства, които ще им помогнат да работят по-ефективно. Електронната медицина, електронното здравеопазване може да помогне за намаляването на средствата, които се плащат за здравеопазване, като същевременно става по-лесно да се грижим за застаряващото население. Така че всички тези иновации могат да ни дадат онази продуктивност, която ни трябва, за да насърчим растежа и да създадем работни места. И много често в Европейската комисия разговаряме за економическия растеж и за заетостта. И председателят на комисията е, често ни показва статистики и графики, които са много депресиращи. Тогава вдигам ръка и питам, а какво става в областта на информационните и комуникационни технологии? Ами, това е единственият отрасъл, в който нещата вървят на добре. И точно там ще се създават нови работни места. 700 хиляди работни места липсват в Европа. Така че това ни е съвсем известно, не ни изненадва и е крайно време да подготвим хората, особено младите, които страдат от много тежка безработица, да ги подготвим да вземат тези работни места. Всеки две-три години трафикът по интернет се отвоява по обем. и е необходима по-силна инфраструктура за предоставяне на интернет. Не можем да разчитаме на инфраструктура от преди 10 години. Ако не инвестираме, дами и господа, липсата на мрежови капацитет ще задуши целият този потенциал за иновации. И това ще попречи на всички нови приложения и услуги, които са важни за економическия растеж и за създаването на работни места. Така че ако не се подготвим, тук не става дума само за предоставянето на новите услуги и за наличието на приложенията. Ясно е, че ако нямаме мрежа, липсата на мрежа ще задуши всички тези нови начинания. И ето, например, мрежата за доставяне на интернет е една област, в която задължително трябва да инвестираме. Ако решим да инвестираме, веднага ще видим ползите. Изчислено е, че 10% увеличаване в предоставянето на широко лентов интерес води до увеличение на брутния вътрешен продукт от 1 до 1,5%. Е, Много е, добро, нали, за тези години на криза. Така че е съвсем ясно колко е важни са инвестициите в широко лентов интернет. Много важно е да се намали и рисковия профил на тези проекти и да се съберат необходимите частни средства, за да станем един свързан, взаимосвързан, конкурентен континент. И точно от това имаме нужда от интелигентно, иновативно финансиране и това ще се случи с инструмента за свързване на Европа. Девет милиарда и 200 милиона евро са заделени за този инструмент. И с новата финансова система, заедно с Европейската инвестиционна банка, от тези средства могат да се генерират цели 200 милиарда евро, с които да се прокарат всички връзки, да се свържат и селските райони, но за тази цел ни трябва сътрудничество. Още един пример. Да говорим за електронното правителство. Електронното правителство могат, може да направи взаимодействието между властите и гражданите и по-лесно, и по-ефтино. Когато говорим за един единен пазар, системите трябва да работят и трансгранично. Ако вземаме верните решения, заедно с парламента и съвета, можем да се справим добре. Ако искаме да насърчим производителността за в бъдеще, а, има нужда от още нещо. Насърчение на иновациите. Това може да стане в много различни области, от високоскоростните изчислителни системи, до нанотехнологиите, до бъдещето на интернет. И един пример. Съвсем наскоро Европейския съюз инвестира 120 милиона евро в технологиите. Става дума за един проект за научни изследвания на комисията. Благодарение на този проект стана възможен днешния пазар на телефони с мрежата 3G. Това означава, че вече имаме един пазар, който е с размер от 250 милиарда евро и освен това той подпомогна значително економиката на приложенията и древния бизнес в Европа. Точно такъв тип инвестиции ни трябват. Именно за това ни трябва и Хоризонт 2020 година. Трябва да намерим начин да отговорим на днешните предизвикателства и да създадем възможности. Това не са просто лозунги. Има реални възможности, които можем да отворим. Имаме средствата да го направим. Затова ви призовавам да се присъедините към това усилие и да обясните и в родните си страни, и ясно на всички около вас, че това е най-доброто, което може да се случи на Европа. Благодаря. Благодаря много, госпожа Крус. А сега ще дам думата на нашите гости, участници в конференцията. Много са желаящите да вземат думата. Надявам се, че ще мога да дам думата на всички, но много ви моля да не говорите повече от две минути. Първият господин Аджидиус, заместник министр на външните работа на Литва. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, няма как една европейска политика да води към бъдещето без бюджета и да бъде амбициозен. Европейския бюджет, насочен към инвестициите, трябва да осигури едно устойчиво бъдеще. Общата сълскостопанска политика и политика на сближаване бяха въведени преди няколко десетилетия, а, но през последните години сме изправени пред предизвикателства, мерки за фискална дисциплина, климатични промени и така нататък. В крайна сметка, най-основното ни предизвикателство е да осигурим, да укрепим економическия а, растеж. Никога не са били по-необходими тези а, политики, ОСП и кохизионната политика, повече от сега. Нека да ви дам един пример от моята страна Литва. Има един малък град, Друскенинкей, в южната част на страната, който бе курортно градче през, е, преди няколко години. През 2003 година заетостта беше два пъти по-висока от средното за а, страната. Но приходите а, е, бяха а, изключително ниски и атрактивността а, е, просто изчезна. През последните години, благодарение на европейски средства, се е, модернизира инфраструктурата, създадоха се нови работни места и се е, получи така, че не само се привличат е, туристи от Литва, но и от съседните страни. Това естествено е, е един единствен, е, само един пример, но знаем хиляди успешни случаи от е, много европейски страни, когато общите политики на Съюза, като например кохезионната политика и ОСП, е, осигуряват е, източник на инвестиции и е, осигуряват растеж. Не може да има конкурентоспособност на Европейския съюз без сближаване, регионално сближаване. Накрая бих искал да кажа, дами и господа, че бъдещето ни зависи и на взаимното доверие и солидарност при превъзмогване на общите предизвикателства, независимо дали става въпрос за кризата, за извеждане на, от експлуатация на а, ядрени мощности и така нататък. Трябват ни сини политики, които да водят до конкретни резултати. Благодаря ви за вниманието. Much, Melunas, Сега думата има унгарския министър по европейските въпроси. Благодаря, уважаеми колеги. И три бележки бих искала да направя. Малко по-дълго ще се спра на последната от тях. Когато говорим за многогодишната финансова рамка, трябва да имаме предвид, че в момента определяме средносрочните си цели. не се опитваме да създадем краткосрочен затегнат бюджет. Лисабонския договор промени е, разпределението на компетенциите в Европейския съюз. Няма как да е, се справим с тях, е, с тези задачи адекватно, без да има адекватно финансиране. Следващата финансова рамка трябва да отрази целите за 2020 година. Тези цели обаче не могат да бъдат постигнати без да се укрепи вътрешното сближаване на Европейския съюз. Сега някои думи за традиционните политики, общата сълскостопанска политика или ОСП и кохезионната политика. Това са а, едни общности политики, които трябва да запазят силата си, положението си и през следващата рамка. Предложението на комисията да се сложи таван от 2,5% от БВП е повод за сериозни тревоги особено а, несправедливо. Това е спрямо най-неразвитите райони. Също бих искала да подчертая, че кохизионната политика не е стара, устаряла политика за помощ, а напротив, това е основният инструмент за повишаване на конкурентоспособността на Съюза. От една страна, кохизионната политика осигурява наваксване, е, наваксването на по-неразвитите райони, но не се, свърза, не се свежда само до това. Дружествата от по-развитите държави членки също извличат ползи от това. Наскоро а, стана ясно от едно изследване, че а, в четирите страни от Вишеград а, инвеститорите са извлекли много повече печалби. 61% от средствата за кохезионна политика – отиват в предприятия, които са регистрирани в некохизионни страни и по такъв начин се допринася за БВП и на по-развитите страни. С други думи, предприятия от старите 15 държави членки изличат явни ползи от кохезионната политика. И в момент на оскъден економически растеж трябва да правим всичко възможно да намерим а, стимули за този растеж. Трябва да се опитаме да запазим малкото налични инструменти, с които разполагаме. Целта на днешното разискване, в крайна сметка, е да се определи ролята на финансовата рамка като стратегически инструмент за инвестиции, както и председателя Барозо и комисаря Круз казаха в своите встъпителни слова. Мисля, че чухме много добри отговори на тези въпроси. Трябва да запазим тези успешни политики. Това са едни от най-добрите начини за разходване на, тези, на нашите средства. И този успешен инструмент, който трябва да запазим, се казва кохизионна политика. Благодаря. Господин Домбровски, председател на економическия съвскостопански еко... и екологичен комитет от Латвийския парламент. Благодаря, скъпи колеги. Днес на по време на откриването представителя на датското председателство. Каза, че най-важният принцип при изработването на МФР е солидарността и по-специално с новите държави членки. За съжаление обаче има доста разминаване между хубавите слова и действителността по места. На практика в моята страна се получават 20% по-малко средства за политиката на сближаване, отколкото в предните години. Наш, моята страна не е най, е, една от най-малките и най-бедните страни на Европейския съюз, но тя в момента е още по-бедна, точно защото от средствата за политиката за сближаване са намалели. Що за солидарност е това? Мога ли да задам, искам да задам следния въпрос. Каква Европа ще построиме, ще изградиме? Е, Европа, която почива на общи ценности или Европа, която е, е едно, една съвкупност от отделни страни, като всеки а, тегли чергата към себе си. Може би това е един риторичен въпрос, но мога само да кажа, че е, можем да заблуждаваме хората или някои хора известно време, но не можем да заблуждаваме всички през цялото време. Е, в крайна сметка легитимността на е, нашия общ европейски проект проистича от това дали сме целенасочени, дали сме последователни и дали правиме това, което обещаваме. Благодаря ви. Благодаря ви много. Давам думата на госпожа Данута Хубнер. Merci, monsieur le président. And I will switch to English. I, uh, you might благодаря, господин председател. Спомняте си, че председател Шулт каза сутринта, че европейския бюджет и националните бюджети трябва а, съвместно да се насочат към европейските а, цели за растеж и създаване на работни места. През последните няколко години създадохме новото европейско управление, системата на европейското полугодие или семестър, така че да се укрепи взаимодействието между европейски и националните бюджети. Трябва обаче да се разгледа потенциала на политиките на базата на споделеното управление, така че да се създаде тая връзка между националните приоритети, националните бюджети и европейския бюджет. Мисля, че европейския бюджет може да се превърне в по-ефективна движеща сила а, за прокарване на структурните промени, които са необходими в Европа за укрепване на растежа. Именно това, което е целта на ОСП и кохизионната политика. Втория въпрос, който искам да повдигна е растежа, за който постоянно се говори в последно време, в това число и днеска, и от страна на европейските институции. Казва се, че е, многогодишната финансова рамка трябва да е свързана с растеж. Само, че е, ние е, гледаме телевизия, слушаме радио, четем протоколите на Европейския съвет и знаем, че в Европейския съюз има влиятелни политици, които настояват на съкръщаване на бюджета и при това положение не, не е ясно по какъв начин ще се осигури растеж. Предлагат се е, съкръщения именно на такива пера, които осигуряват растеж. Кохизионната политика е една такава област, е, като в същото време обаче се опитват да защитават е, мерките е, за осигуряване на е, лични доходи. Говори се за макроекономически санкции а, нарядко. Бих искал в заключение да кажа, а, нека да се вгледаме добре в предложението на комисията. То отдава много добър баланс с акцент върху растежа и създаването на работни места, както и а, не пренебрежим бюджет за осигуряване на доходи и гарантиране на доходите. А, ако тръгнем а, към а, прекомерни а, промени, ще загубим този а, баланс, а, което ще ни върне в, 90, в бюджетните процедури от 90-те години. Затова мисля, че е задължение на Европейския парламент да отхвърли съкръщения в бюджетни пера, които осигуряват растеж госпожа Люминита от е, държавен секретар в Министерство на външните работи на Румъния. Е, скъпи дами и господа, всички се нуждаеме от е, бюджет от европейския бюджет, за да насърчим економическия растеж и да стимулираме конкурентоспособността, като обаче се спазват принципи на солидарност. Смятаме, че собствени, че след от 2012 година ще можем да внесеме много малко за европейския бюджет. Румъния и, иска и желаем да бъдат внесени е, средства, които наистина да бъдат използвани за економически срещ и а, е, економическото възстановяване, като, също, като същевременно чрез инвестиции, инвестиции в европейски, в отделните държави членки и чрез европейските политики се насърчат тези политики. Румъния също така би искала да се запази гъвкавостта на бюджетите в следващата многогодишна финансова рамка и да има достатъчно марш, за да може да се получи баланс от една страна между бюджетната дисциплина и от друга страна между а, разходите, свързани с иновация, научни изследвания и всичко, което ще насърчи развитието. господин Андрей Пленкович от Харватия. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на съорганизаторите, Европейската комисия, Европейския парламент и съвета за това, че ни поканиха на това на този форум на високо равнище. Бих искал да благодаря на господин Шулц и на господин Ламасур, които ни приеха много сърдечно вчера и бих искала да им благодаря и за вечерата. Аз говоря в качеството си на хърватски парламент, но аз ще бъда и един от бъдещите наблюдатели от страна на Харватия в Европейския парламент. Неодавна ние подписахме договора за присъединяване към Европейския съюз и бих искал да благодаря на всички онези, с които работихме, включително и колегите от Полша и Унгария, които много ни помогнаха. На 2 януари бе проведен референдум и две трети от гражданите на Харватия гласуваха за присъединяване към Европейския съюз. Също време, обаче ние, ние трябва и трябва трябва да обясним Европейския проекта на нашите съграждани, да им, обяс... да им обясниме с какво Европейския съюз може да ни помогне в време на а, економическа а, криза и бюджетна дисциплина. За нас е възможност тук днес да научиме повече, да разбереме как е, финансира, как е, функционира многогодишната финансова рамка, какви, е, по какъв, как се свързва многогодишната финансова рамка с стратегията 2020, какво трябва да се направи на национално равнище, за да можем да излеземе от кризата и същевременно да задълбочим и заздравим механизмите на солид, солидарност. А, но моята страна очаква от една страна мерки, които разбира се ще бъдат мерки свързани с бюджетна дисциплина, но, ни, има, но, мой, но моите съграждани имат и много очаквания и по-специално в областта на финансиране на научните изследвания, земеделието и други. Всички тези инвестиции ще бъдат от огромно значение. Ние се надяваме, че те ще бъдат взети предвид в преходния период. Нека не забравяме също, че ние ще бъдеме и външна граница на Европейския съюз и че от днес е, нататък вече ще говорим и за една Европа на 28-те. Представител на Латвия. Uh, uh, Дами и господа, уважаеми колеги. Uh, Много се радвам, че датското председателство заедно с Европейската комисия и Европейския парламент продължава дебата, който започна миналата година през есента за многогодишната финансова рамка. Много се радвам, че тук са поканени представители на националните правителства и на националните парламенти. Напълно съгласна съм с очертаните от датския министр-председател пет елемента. Благодаря много за рамката за този дебат. Нека накратко да обясня позицията на Латвия и на Латвийския парламент за многогодишната финансова рамка и за въздействието и върху нашата конкурентна способност. На този етап Латвия е нетен получател на средства. Нашата цел е да постигнем економическо развитие и лека по лека да се превърнем в по-скоро в нетни плъци. Но за да се стигне до там, трябва да се инвестира в основна инфраструктура, в човешкия капитал и в економическата дейност. Това е много важно за целия Балтийски регион. Затова сме съгласни с целите на Европейската комисия. Целта ни е да стигнем да постигнем целите, заложени в стратегията Европа 2020 година. Но това няма как да стане без средства. Първо, по кохезионната политика. Латвия е приложил мерки за затягане на коланите и за консолидация по един отговорен начин. Приложихме мерките на фискалния договор още преди да бъдат създадените. Всичко това се е отразило на нашия брутен, вътрешен продукт през последните години. Смятаме, че когато се пред... разпределят средствата по кохезионната политика, това трябва да бъде вземето предвид. Опасяваме се обаче, че предвиденият таван ще свие средствата за Латвия с около 20%. През годините на кризата намаляването на общия брутен вътрешен продукт годишно беше 25%. В Латвия и за нас е неприемливо това. Е, кохезионните средства ни помогнаха много, за да надградим економиката си. Е, от миналата година се радваме на растеж от 5,5%. На второ място, по отношение на общата сълскостопанска политика, за съжаление, преките плащания не се въвеждат така, както бе договорено при споразумението за присъединяване. Реформите не, постигат средств, не успяха да постигнат изравняване на средствата до 2008 или 2010 година най-късно. Напротив, селскостопанските производители в Латвия получават много по-малко средства, отколкото тези в други страни. Общата селскостопанска политика е от полза за всички в Европейския съюз, но това е възможно само ако има равнопоставеност. След това, познанията. Познанията са от е, огромно значение и за това трябва да се борим за отлични научни и образователни резултати. Не може изследователските центрове да се съсредоточават само в няколко държави членки. И накрая, силата на Европейския съюз е в неговото единение. Равнопоставеността и солидарността са основните ни цели. И когато се опитваме да създадем заетост, не трябва да забравяме тези принципи. Това въжи и за разработването на многогодишната финансова рамка. Само така ще постигнем дългосрочно Господин Йоран Фарм, член на Европейския парламент от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Аз съм координатор на социалистите и демократите в бюджетната комисия. Също така съм докладчик за проектните облигации, които бяха споменати от председателя Барозо. Това, което ще кажа, е свързано с казаното от колегата Шмидт сутринта. Благодаря и, а, но за съжаление а, не мога да се съглася изцяло с нея. Първо тя говори за модернизация на бюджета чрез реорганизация на, на развойно-изследователската дейност. Ще се ограничават, доколкото разбирам, ОСП и структурните а, фондове според мен има по-добър начин за постигане на модернизация, а именно а, като се ползват структурните фондове за инструмент за модернизация, за иновации, за инфраструктура, за инвестиции и т.н. Няма по-ефективен инструмент от структурните фондове е, по отношение на инвестициите в е, работни места и растеж, там където това е необходимо. Второ, е, в името на солидарността трябва да се съсредоточим върху най-малко развитите райони, каза колежката. Това означава ли обаче, че структурните фондове трябва да се а, изтеглят, да се отеглят от по-богатите държави членки. Не съм съгласен, защото и в тези държави членки има райони, които са в неблагоприятно положение и без европейска подкрепа. Не съм сигурен, че те ще получат средства от националния бюджет поради бюджетната ситуация в момента изобщо ако се отрази, ако се от, ограничи е, финансирането за не за региони в неблагоприятно състояние, като например Уелс, Северна Швеция, положението ще бъде особено неприятно. Структурните фондове също така имат много важна роля в трансграничното сътрудничество, което е нещо особено важно за европейската идея. Подобни съкръщения ще е, имат е, дългосрочен план лошо въздействие върху приноса на по-богатите страни за структурните фондове. Те ще си кажат защо да плащаме след като нищо не получаваме. Открити сме за по-нататъчни разисквания, въпреки че а, смятаме, че има по-добри начини. Ако обаче дойдат, ако се възникнат съвместни предложения с съвета за затваряне, закриване на програми, ограничаване на бюджети, ще а, разискваме а, подобни а, предложения. Но, но такива предложения сега не идват от държавите членки, защото те не могат да се да се споразумеят за това откъде да се ограничава бюджетът. Призовавам държавите членки, ако имат такива конкретни предложения, да ни ги представят, за да можем сериозно да ги обсъдим. Госпожа Флох Клюкер, която е председател на Комитета на регионите. Благодаря, господин председател. Преди известно време, преди малко ни казаха, че Европейския съюз ни коства 67 цента на ден. Искам да кажа на колегите тук, че е, становището, което е, аз е, подготвих е, от името на, комис... на Комитета на регионите беше прието почти единодушно през декември. Господин я попитахте кол, доколко искаме да бъдем им амбициозни. Аз мисля, че като Европейски съюз ние трябва да бъдем много амбициозни, трябва да имаме амбициозни проекти и да ги осъществяваме. Ние тря, трябва да а, се справиме с проблемите, проистичащи от държавния дълг и от частните дългове, натрупани през последните години, защото в противен случай няма да можем да постигнем економически растеж. Но как да го направим? В момента има много големи корпорации, които притежават огромни средства и които не ги разходват и малки предприятия, които нямат нищо, а които имат нужда от тези средства. От, откъде ще дойдат тези средства? Те ще дойдат от кохезионните фондове и от структурните фондове, за да може да се насърчи растежа. Тази сутрин бе зададен въпроса. Какво се постигна с, с този бюджет? Аз мога да ви кажа какво. Аз, представ... Аз представлявам един регион, в който живее милион и 200 хиляди жители. От 2000-та година насам, съгласно цифрите, 9000 нови работни места са създадени в моя регион. А, отворени са много предприятия. Както казах, става дума за един регион, в който живеят милион и 200 хиляди е, души. Т.е. спестени са всъщност на националния ни бюджет 7 милиона е, паундове. Е, и междувременно е, тези хора си купиха немски коли, ходиха на вакансия в Испания, купиха си е, шведски мебели, финландски телефони и много други неща, които на практика насърчават е, развитието на економиката в различните държави на Европейския съюз. Ние сме Европа на демокрацията и за това ние трябва да подкрепяме политиките на сближаване, защото докато подкрепяме политиката на сближаване, подкрепяме една политика на успех. Благодаря ви е, и приканвам всички е, да се придържат към времето, което им е отделено за изказване. Следващият оратор. Благодаря, господин е, председател. Колегата Уайт каза, че бюджета трябва да бъде бюджет на инвестициите. Да, ние трябва да наблягаме на, инвес... на инвестициите за възстановяване на економиката, за даване на нов устрем на економиката и за създаване на работни места. А, ние трябва да се стремим към развитие. А раз, какво, откъде идва да развитието? То идва от политиката на сближаване. Може ли политиката на сближаване да бъде политика на бъдещето? Да, ако под бъдеще разбираме развитие, балансирано развитие на економиките на Европа, като това развитие бъде е, е, равноправно и добре разпределено в целия Европейски съюз. Но 40, 40, 40 милиона а, е, са а, нам, 40 милиона са съкръщенията в бюджета на политиката за сближаване. Също, Същевременно разполагаме и с инструменти, които дават възможност да се е, при, привличат частни инвестиции. А какво са е, преходните региони? Аз не смятам, че е, създаването на тези региони е правилно. По-скоро струва ми се, че трябва да се да се придържаме към разпоредбите на договора, които казват, че трябва да бъдат подпомагани регионите, които, е, имат, които са по-назад от а, е, другите, т.е. да има е, растеж за всички на, на, на основата на а, принципа на солидарност. Сега, колкото до таваните, аз не споделям а, казаното от унгарския а, министр. Считам, че а, политичката на сближаване трябва да бъде регионална политика и за това да има намаляване на таваните с, с цел по-добро разпределение и по- справедливо преразпределение между регионите. Като докладчик в моя парламент, аз ще поискам тук от що изложените е, пунктове да влезат в този документ, който ще ви бъде представен по-късно. Благодаря, господин председател. Ще кажа съвсем накратко няколко неща. Първо по отношение на различните позиции, които виждаме. Първо, искам да кажа, че шведският парламент е съгласен с основните насоки, въпреки че има разлики, когато става дума за подробностите. Смятаме, че е много важно да има силна кохезионна политика. А, но същевременно бихме искали е, бюджетът да се ограничи. Бихме искали да има модернизация на бюджета и това означава, както казват много колеги, че е добре да се съсредоточим върху мерките, които създават економически растеж, заетост научно-развойна дейност и трансгранична инфраструктура. Това са все области, в които има европейска добавена стойност. Но трябва да се организират по нов начин, да станат по-ефективни и да се приоритизират дейностите в тях. Сега да видим какви са аргументите против. Европейският бюджет, твърди се, не расте толкова бързо, колкото националните бюджети – това е вярно. Но в крайна сметка всеки бюджет се развива различно и той е свързан с различните цели на различните равнища. Националните бюджети, например, покриват цялата социална област – образование, здравопазване и прочие. Държавите членки също така носят отговорност за политиката за економически растеж и заетост. Европа няма да излезе от економическата криза само с затягане на коланите в различни държави членки. Каквото и да се случи с европейския бюджет, това е вярно. И накрая, тъй като времето не ми стига, да чуем други аргумент за малко по-голям бюджет. Аргумент, който има своите основания, това е, че Европейският съюз има нови задачи. Това е вярно. Но това, че някой има нови задачи, не означава, че трябва да продължи да си върши старите задачи. В крайна сметка, може да се работи по един по-ефективен начин. Severin, Благодаря, господин Адриан Северин, член на Европейски парламент. That... Uh, Благодаря, господин председателя. Надявам се тази среща да стигне до заключението, че кохезията, сближаването е една европейска амбиция, но също и национална амбиция сигурността в по-широк смисъл, така че да включва и социалната и економическа сигурност, е нещо неделимо. Така че за е, всяка е, държава членка, всяка национална държава трябва да бъде заинтересована в социалната, економическата и териториалната кохезия. Въпреки разликите, т.е. извинете, разликите в е, тези отношения са опасно за европейската сигурност и за сигурността на държавите членки. Бих искал в тази връзка да подчертая факта, че бюджета за кохизионната политика постоянно е обект на нападения, нападения, които могат да които залагат на карта европейското бъдеще за сметка на за целите на популистски стремежи. Също така се ползват идеи за ползване на условия за а, разходване на средствата за кохезионната политика, а, което особено тревожно. Макроекономическото условие е, е нещо, което противоречи на духа, на основния дух на кохезионната политика. Държавите, които се нуждаят най-много от средства от кохезионния фонд, естествено са и у нези, които имат макроекономически е, затруднения. Това са страните, които имат най-големи затруднения е, в това да изпълнят качествени проекти. Така че ние трябва да разберем, че е необходимо да е, създадем механизъм, който да помага на държавите, които се нуждаят от средства, а не да насочваме средствата към по, по развитите страни. Инструмента за свързване на Европа е, е един добър е, пример, една добра идея, бих казал. Европейската комисия планира да финансира този инструмент с 40 милиарда евро плюс 10 милиарда, които да се вземат от Кохизионния фонд. Това означава обаче, че е, пропорционално погледнато страните с най-високо разпределение по Кохизионния фонд ще трябва да дадат най-голям принос, най-големи вноски за този нов пакет. Тъй, че е, трябват гаранции, че националните пакети ще се запазят по отношение на новите инструменти. Не бива да изискваме повече от страните, които имат най-много нужда от подкрепа. Естествено, че тези страни няма достатъчен административен капацитет. Таван от 2,5% от БВП за кохезионна политика без значение от нивото на развитие също е нещо нелепо. А, тази идея всъщност представлява драстично намаляване на финансирането, потъпкване на принципа на солидарност, който трябва да бъде в основата на кохезионната политика. Каза се, че кензианството не може да съществува само в една страна, а надявам се всички да осъзнаем това. Господин Юркович, председател на бюджетната комисия от парламента в Харватия. Благодаря, господин председател. Дами и господа, скъпи колеги, Бих искал да благодаря на Европейския парламент, Европейската комисия, датското председателство за това, че организира диалог, който е всъщност едно предусловие на успех. А, сега Казва се, че може би, говори се, че може би сме преминали вече през кризата и че най-тежкото е зад нас. Но какво, да, какво можем да направим е- да в бъдеще? Как да строиме нова Европа? Ние, Харватия, се надяваме, че предложението на комисията за МФР е балансирана, реалистично и че се поставя специален акцент върху политиката на сближаване е, в Европейския съюз и е, близките страни. Надяваме се, че нещата ще продължат по този път, за да стигнат до успешен край. Благодаря ви за вниманието. Следващия, госпожа Сидония Леварешка, член на Европейския парламент. Е, you, Благодаря, господин а, председател. Не съм още готова да говоря френски, макар че колегите ме карат тук пред да говоря на френски, но ще говоря полски по този случай. Дами и господа, ако запазиме бюджета на сегашното му равнище и, и, зап, и запазиме неговата структура, е Нещо, за което говориха преждеговорящите. Понеже не разполагам с много време, ще се спра на две неща. Виждам, че тук сред нас има а, представители на националните парламенти. За това ще призова и колегите от Европейския парламент и от националните парламенти да си сътрудничат за по-ефективно използване на средствата от Европа. В моя избирателен район става ясно, че не е важно колко много или колко пари и колко, или колко малко пари имаме, а какви са механизмите, какви са условията, при които тези средства се освояват. Затова наистина наистина трябва да работиме е, много единно, за да можем да намалиме административната тежест за бенефициентите и по този начин да превърнем освояването на средствата много по-ефективно и по-резултатно. Бих искала да се спра и на друг аспект е, на бюджета – не а, е, а, е, бюджетите, примерно, за сближаване или за ОСП, а примерно а, е, бюджетите за образование. Става дума за едни много малки суми, но които имат а, директни, директен ефект и които дават а, допълнителни възможности за нашите граждани да намерят своето място на пазара на труда и по този начин да създават блага и да помогнат за е, е, увеличаването на европейския бюджет. Е, смятам, че трябва че трябва да а, е, говорим по- повече и за малките бюджети, а не само за големите средства и големите бюджети. Следващия оратор a todas e a todos. Eh, eu gostava também de fazer alguns comentários sobre os temas que temos estado a debater e, sobretudo, não perdermos nunca de Благодаря много, господин председател. Бих искала да представя няколко коментара по темите, които обсъждаме. Първо, нека не забравяме, че живеем в сложни времена. Еврокризата може би на този етап е стабилизирана, но не е решена. На национално равнище има много важни бюджетни мерки, които трябва да се е, предприемат. Те имат въздействие върху економиката, върху стандарта на живот, върху заедостта. Има няколко елемента, които се чуха неколкократно днес. Първо, въпроса за доверието на гражданите. Процеса на европейската интеграция. Трябва много внимателно да обмислим този въпрос. Необходима ни е силна Европа. Европа, която да може координирано да реагира срещу кризата. Тази способност на Европа никога не е била по-важна от сега. Затова е много важно да можем да се върнем към идеята за солидарност. Солидарността, която е в центъра на европейската интеграция. И за това ще можем чрез нея да постигнем економически растеж и заетост. И за това трябва да се четат предложенията на комисията именно с оглед на тази по-обща картина. Когато говорим за многогодишната финансова рамка, трябва да говорим и за гражданите на Европа, за европейското гражданство, за подвижността на хората в рамките на Европа. Не трябва да принизяваме амбициите си. Надявам се, че в Европейския парламент ще продължите да поддържате един конструктивен подход, оптимистично настроен подход. Всички си даваме сметка, че бюджетът на Европейския съюз е доста скромен и трудно може да повлияе значително на цялата економика. Същевременно обаче не можем просто да продължим напред така, както сме карали до сега. Трябва да сме по-амбициозни. Не можем да се съсредоточаваме и само върху националните интереси. Не е добре да се стига до ренационализиране на европейски политики. Това въжи и за нетните платци, защото те извличат огромни ползи от някои от политиките на конкурентна способност не може да се постигне без сближаване. Председател на, представител на Холандския парламент получава думата. Като холандски депутат ви благодаря за тази възможност да говоря в Европейския парламент за многогодишната финансова рамка. Холандия е ангажирана към Европейския съюз и смятаме, че заедно можем да прокараме Европа напред през глобалните предизвикателства. Европа може да, се, да излезе победител и а, ние сме е, много горди от е, жената комисар, която седи е, пред нас, е, е, госпожа Круз. Само, че ние се намираме по средата на една финансова криза, с която трябва да се справим. предизвикателството е да се установи кое е по-добре да се върши заедно в Европа и коя е отговорност на суверените държави и членки, дори местните общности. Това е принципа на субсидиарност. По отношение на а, бюджета на администрацията, а, трябва да сме особено строги. А, ние насърчаваме Европейския парламент да намери а, решение на ежемесечното пътуване до Страсбург. Аз това не мога да го обясня на моите а, гласоподаватели и това е нещо, което отрицателно се отразява на европейските а, идеали. Насърчаваме комисията да намали бюджета за администрацията, не да го повишава. Службата за външни дейности, Frontex, иновациите, климатичните изменения. Естествено, всичко това са неща, за които има нужда от средства. Европа може да направи повече, за да демонстрира синергията между Европейския съюз и националните бюджети. Опитайте се да сте максимално ефективни. Убийте два заека с един изстрел. Е, европейските разходи могат да намалят националните разходи. Трябва да инвестираме заедно в общите ни предизвикателства. Също бих искал да кажа, че прозрачността и контролът са е, абсолютно необходими за легитимността, за е, обосновките на нашите разходи все още нямаме, е, не сме получили декларации от страна всички държави членки. И така, трезвото мислене, субсидиарността субсидиарността и синергията са неща, които са от огромно значение, за да се осигури ефективен контрол на бюджета. Благодаря ви. Давам думата на наши, испански, на испанския колега. Благодаря, господин председател. Испанският парламент е парламент, който действа активно за интегрирането на, евро, на европейския процес. И всички политически сили, които са представени в нашия парламент, споделят това, тази позиция. за е, какво сме се събрали? Да потърсим отговор на въпроса как да бъдат разходвани европейските средства, за да постигнем целите, които сме си поставили, без да подрониме солидарността. Но ние сме загрижени за три политики. ОСП, защото Смятаме, че ОСП трябва да бъде една много силна, мащабна и добре финансирана а, политика, за да изпълним целите на ОСП и и, също, и същевременно а, да не забравяме многофункционалния а, аспект на ОСП. Ос, освен безоп, безопасността на храненето, продоволствената сигурност, опазване на околната среда, борба с промените в климата. Всичко това се извършва от ОСП. Но за, за ние не смятаме, че в преследващите изчисления и оформяне на бюджета това не трябва да бъде забравено. Вярно е, че Испания винаги е била бенефициента а, по линията на а, средства по ОСП и това ни позволи да изградиме една инфраструктура, която а, позволи а, увеличаване на нашето благодействие. За това ние наблягаме и на, за, на, за, на, за, на запазването и развитието на политиката на сближаване, като по-добре се използват потенциала на тази политика. Тоест, трябва да намерим един по-упростен модел, чието управление да бъде по-ефективно, по-гъвкаво и не трябва да да забравяме и е, с междинните райони или преходните райони за онези, които излизат от а, е, конвергенцията, но трябва да разполагат с а, е, достатъчно а, средства, за да се за, укрепат и оздравят и да се превърнат в раз, развити региони. Същевременно нека не забравяме, че новаторството и е, развойната дейност са, в основата на просперитета и економическия растеж на всяка една страна. Е, челният опит е, трябва да бъде наша цел и неговото споделяне и същевременно Споделям и казаното от господин Уайт за пре, разпределянето на по-големи суми към малките и средни предприятия. Благодаря ви, че организирате подобни форуми, защото по този начин ние можем е, да бъдем в по-тесен контакт с нашите европейски колеги, да обмениме мнения и да намериме терен на разбирателство. Следващата представителка на Австрия. Благодаря, господин председател. И слушах много внимателно казаното тук и се запитах какво, като се върна в Вена, какво мога да кажа. Много, много от голямо значение да се срещаме като между представители на националните парламенти, Европейския парламент и комисията. Но е, не може обаче е, бюджет, бю, бю, бюджетната дисциплина да се прилага само в държавите членки, а в ев, ев, Европа да харчи. Не, ние трябва да седнем и да мислиме заедно къде да инвестираме, с каква цел да инвестираме, да определяме заедно приоритетите. В Австрия структурните реформи изискват средства, т.е. образованието, научно-изследователската дейност, развойната дейност. Но струва ми се, че в бюджета на Европейския съюз трябва да се наблегне е, на е, този аспект. Е, Европейския съюз казва, че трябва да се инвестира масивно в новаторското образованието, развойната дейност, но аз мисля, че бюджета трябва, трябва да бъде представен по, по такъв начин, че нещата да са ясни, т.е. да се видят ясно къде са приоритетите. Просто това трябва да бъде като една синоптична карта. А... Надявам се, че а, ще се, като се върнем е, в къщи, ще можем да обясним на, на нашите колеги какво прави Европа за упростяване е, на администрацията, за намаляване на мислената тежест и за да изгради едно по-светло бъдеще. Следващия представител на португалския парламент. Сеньора. Сеньор президент, харш колегаш. Gostava. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, бих искал да почна с няколко бележки. В началото искам да кажа, че ако се тръгнем от днешната конференция с едно нещо, това, е, е, това ще бъде, ако едно нещо постигнем, това ще бъде консенсуса, който е, сме постигнали. Всички вярваме, че Европа трябва да инвестира в работните места. Това трябва да бъде основната стратегия. Всички сме съгласни, че е, растежа и социалното сближаване са в основата на растежа на Европа. За да се постигнат тези цели, бюджетът трябва да бъде достатъчно голям. В противен случай няма как да разрешим тези проблеми и да постигнем тези цели. Трябва да осигурим солидарност във всички области на дейността на Европейския съюз. Не веднъж се спомена днес значението на а, сближаването, кохизионната политика и инвестициите в нея, за да могат да се постигнат целите от тази политика. Друго нещо. А, има едно възприятие, че инвестиции в сближаването всъщност не водят до ползи за всички. Напротив, именно тези инвестиции водят до ползи е, за всички, за целия Европейски съюз. Защото трябва да превъзмогнем разликите, за да можем като съюз да сме конкурентоспособни на световния пазар. Затова ни е необходима инфраструктура, необходима ни е по-висока производителност на труда. Поради това, господин председателю, ние сме отдадени на тези цели и смятаме, че растежа и кохезията са двете страни на една и съща монета. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Много се радвам, а, че се е, води тази, е, това разискване. Аз съм е, съдокладчик в Комисията по транспорта, по финансовия регламент. Е, много се радвам, че имам възможност да изслушаме е, колеги от националните парламенти и от други европейски институции. На сутрешното заседание се занимавахме с приходите, а сега се съсредоточаваме на растежа и инвестициите. Според трети член, 11-та линея, свободното движение на а, стоки и услуги, а, се осигуряват основните ползи за а, нашите граждани, гражданите на държавите членки. Мисля обаче, че националните правителства все още не са си дали сметка колко е важно да се инвестира в мобилността. Именно транспортната инфраструктура е необходимо да се е, укрепи и да се усъвършенства. Ние трябва да се превърнем в световна економическа сила. Но какво стана, спомняте си, когато ирландския вулкан, из, исландския вулкан избухна? Всичко бе парализирано. Защо стана така? Доклада Делор за транспортната инфраструктура. Други е, райони като Китай, Бразилия, Русия е, инвестират в е, инфраструктурата, а Европейския съюз се оказва, че не инвестира. Това, което се опитваме да постигнем е, е чрез инструмента за свързване на Европа, е да укрепим именно економическата териториална и социална кохезия или сближение. Опитваме се да усъвършенстваме железопътната мрежа на Европейския съюз. Искаме да свържем а, пристанища с летища и за така да осигурим по-добра мобилност, по-добра подвижност. по такъв начин по-лесно да преодоляваме националните граждани и с всичко това да укрепим економическия растеж и развитие. Петнайсетте милиарда евро, които се предвиждат, би трябвало да са лост на растежа, но той е постижим единствено с модерна инфраструктура. Само с модерна инфраструктура могат да се преминават граници. Thank you very much. Благодаря. Господин Цолтан награди от Унгарското национално събрание. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ме поканихте на днешното заседание. Бих искал да кажа няколко думи за политиката на сближаване. Макар и много, коли, Макар и много колеги да засегнаха този въпрос, бих искал да се спра по-специално на социалната кохезия и а, раз, моите размисли са подбудени от казаното от господин Уайт. Гражданите на Европейския съюз ще имат ли доверие в Европа, ако в момент на криза Европа ги при, приканва да е, участват повече и да, да отчисляват повече за е, европейския бюджет, дали в регионите, които са най-засегнати в Европа, ще бръкнем в джобовете на далекоплатците. Едно време гражданите на Европа бяха много по-воодушевлени от европейските проекти, но като че ли някои от тях паднаха жертви на европейските амбиции. И някои си дадаха сметка, че някои печелят, а други губят. Така че не можем да приемеме политиката на кохезия да бъде свита и средствата за нея да бъдат намалени, защото ще има просто една категория граждани, които ще се почувстват изцяло изоставени. Какво ще си помислят тези граждани, а, а и без това имат проблеми и ще получават още по-малко. И те, които ще бъдат отчаяни или разочар... разочаровани от европейския проект, ще са лесни жертви на всякакъв вид екстремизми и ще се обърнат към крайната десница. Мисля, че мисля, че е по-добре да се опитаме днес да убедиме нашите съграждани, отколкото утре да трябва да се бориме с една разраснала си крайна десница. Неприемливо е да се намалят средствата за политиката за сближаване с 20%. Съгласни сме с казаното от латвийските, латвийския колега и изга госпожа Хубнер е права, когато казва, че политиката на сближаване трябва да бъде една основна политика. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че бе организирана тази конференция. Аз съм докладчик за многогодишната финансова рамка в Комисията по промишленост, технологии, научни изследвания. Нека да запомня с любим, да започна с любимия си цитат. Той е свързан с диетите и спорта. 24 часа гладуваш и след това разбираш, че трябва да се спортува. И така, ние говорим за затягането на колана, ните за гладуването, значи, но сега трябва да се занимаем и с спорта. И тук трябва да помислим кои са най-силните ни области. Трябва ни взаимосвързаност в областта на информационните и комуникационни технологии. Това е първия спорт. Втория спорт са научните изследвания и иновациите. Тук в Европейския парламент сме готови да подкрепим тези спортни занимания. Тази седмица имахме конференция, на която бе доказано, че отлични научни постижения заедно с отлични постижения в приложимостта на технологиите е рецептата за добро бъдеще. Трябва ни политика за космоса, трябва ни Галилео и ни трябва глобалната система за наблюдение на конта среда. Трябва ни и промишленост тук в Европа, т.е. трябва да има производство тук в Европа. Производство на прототипите, особено на новите научни изобретения. За това ни трябва подкрепа от европейски бюджет. И накрая, господин председател, съгласна съм с онези, които казват, че ни трябва Европа. Трябва ни в Европа, но за всички. И за това няма как да се съгласим с санкциите, по кохизионната политика. Трябва ни енергия за всички, сближаване за всички, Европа за всички. Това е нашата цел. Благодаря господин Яцек Сери Шволски, член на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Две неща. Първо, по размена на бюджета. Бюджетът е малък, твърде недостатъчен, но има и паралелен бюджет – доста щедър. Така че тук има два, две нива на солидарност. Първото ниво е Европа на 27-те. Е, тук имаме 1%. Второто е Европа на 17-те, където се виждат в действие в 17-те държави членки на еврозоната всевъзможни фондове и средства за финансова подкрепа, свързани с действието на еврозоната, които се равняват на един бюджет от 4 до 5% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Така че виждаме Европа на две скорости. За последната година кохезионната политика се съсредоточи върху, е, само единствено върху спасяването на Гърция. Това е кохезионната политика в Европа на 17-те. Не забравяйте обаче, че ние не сме сами на света. необходимо ни е да направим инвестиции, за да постигнем мир, сигурност, стабилност в съседните държави и накрая също и възвръщаемост по отношение на ценностите и на развитието на демокрацията. Очакваше се за 7, 7 години този тип въздържа... възвръщаемост да се равнява на около 13%. През следващите 7 години, през следващия период – е, увеличението ще е от около 10%. Така че е ясно, че имаме недостиг на финансиране за тази политика. И тук искам да кажа, че сигурността е по-важна от благосъстоянието ни и стабилността, економическата стабилност в околните страни е от огромно значение. И проблемите, които имаме и ние тук, е, са много по-сериозни, отколкото е, решенията, които могат да се предложат с само 1% бюджет. Така че европейският бюджет не е благотворителност. Той е крайно необходим за всички държави членки. Благодаря госпожа Карвайо от ЕНП в Европейския парламент. Благодаря, господин председател, господа министри, уважаеми колеги от националните Европейския парламент, дами и господа, искам да подчертая колко е важно да има синергия между националните бюджети, европейския бюджет и различните фондове. Аз съм докладчик по конкретните програми на Хоризонт 2020 година, които, както повечето от вас знаят, със следващата програма за научно-развойна дейност в Европа. И точно тук искам да обърна особено внимание на допъл... допълването между Хоризонт 2020 години и различните европейски фондове. Предизвикателствата, пред които сме изправени днес, изискват през повечето време да използваме критичната маса на софистицираните технологии. Необходимо е да съберем усилията си и да подхождаме многофондово и да изграждаме мостове между различните фондове. Хоризонт 2020 година трябва да се структурира по такъв начин, че да се насърчава допълването и синергията между фондовете. Оттам нататък структурните фондове могат да се използват за изграждане на капацитет, за реструктуриране на иновациите. А от друга страна, структурните фондове могат да помогнат да се изглади пътя от концепцията на изобретението до пазара. Според мен процента от структурните фондове, заделен за научно-развойна дейност, трябва да се увеличи значително. За да се постигне тази синергия, обаче ни трябват прости правила и известна степен на съвместимост на правилата на, за участие. Трябва ни координация при определенето на приоритетите и целите. Именно заради това ще бъде отрешаващо значение да работим заедно в европейските институции – и различните звена в институциите да си сътрудничат, а същевременно да има и сътрудничество между европейските институции и държавите членки, за да се определят най-добрите политики за бъдещето на Европа. Благодаря, господин председател. Uh, има още трима желащи да се изкажат. времето ни е ограничено. Давам им думата, но всеки има само по една минута. А, така че, ако приемате това, заповядайте, господин Сецик, казва председателя от Чехия. Неколикрат ли зазняла подпора про коезни политику? Благодаря, господин председател. Няколко човека се изказаха в подкрепа на кохезионната политика. Горната камера на Чешкия парламент смята, че кохезионната политика е една от централните политики, която се обсъжда бюджета. Нека да спомена две неща. Сенатът в Чехия не иска да има 5% на резерв. Според нас, това е просто възможност да се определят цели, които не са достатъчно амбициозни. На второ място, заложените условия могат да създадат проблеми във връзка с субсидиарността. Кохезионната политика е много важна, но с нея не трябва да се злоупотребява. Целта на тази политика е да даде пласък на развитието в изостаналите региони. Това не трябва да се разглежда като постоянен източник на средства който да охранва някой ленивец. Благодаря. Заповядайте. Обригад, сеньор президент. Господин Коста Небеш, португалския парламент. Благодаря. Само една минута ще отнема. Господин председател, искам да кажа, че ние в общи линии сме съгласни с становището на комисията по отношение на плановете за, международно, за многогодишната финансова рамка. Тревожат ни възможностите за намаляване на бюджета за ОСП и кохезионната политика, защото това са области, които са от голяма полза за сближаването. Сближаването не е едно механично действие. Това е нещо, което проистича от самия договор. Думата има председателя на НП. Благодаря, господин председателю. Това разискване ме кара да мисля, че трябва много внимателно да подхождаме към сближаването. Сближаването не се свежда единствено до бюджет. Трябва да се анализират ползите от него, за да можем да приоритизираме политиките си на базата на стратегията за 2020 година на Европейския съюз. Това е една стратегия, която трябва да лежи в основата на нашите е, дебати. Определили сме се приоритетите, водещите инициативи, а те могат да бъдат изпълнени само чрез финансиране, само с финансиране. Необходим ни е подход отдолу нагоре. Например, в областта на ОСП, където нещата може би е текат отгоре надолу, но в останалите области подходът трябва да бъде отдолу нагоре. Сега Давам думата за следващите изказвания а, и след това ще чуем отговорите, господин Бюгер. Благодаря, господин председателю. Дебатите сутринта, както и сега след обеда, показват, че собствените средства, механизмите за събиране и разходите, основани на добавени, стой... добавена стоеност и стратегията за 2020 година са обвързани елементи и а, не бива институциите да забравят това. Трябва да са готови да излязат с решение, което да се основава и на двата елемента. Естествено, трябва да се постигне необходимия баланс между солидарност, субсидиарност и бюджетна дисциплина. Това е задължително. задължително. Трябва да се модернизира бюджета, да се свърши повече за развойно-изследователската дейност и иновациите и включването на нови инструменти. От друга страна, не бива да пренебрегваме солидарността и необходимостта от енергийна и продоволствена сигурност, като основа за европейската независимост. И също искам да подкрепя това, което се каза, че а, общата, полит... общата външна политика и политика на сигурност все още не получава достатъчно а, финансиране и подкрепа. Парламентът обаче е готов да намери решение до края на тази година. Да се избегнат а, допълнителни забавения в изпълнението и в плащанията за мащабни проекти и инвестиции в държавите членки и в регионите, е, проекти, които са необходими за тези държави членки и региони. Оценяваме процеса, който почна през полското председателство, оценяваме как той продължава по време на датското председателство. През следващите седмици очакваме препоръките на парламента да се разгледат от Европейския съвет и в заключенията през юни на Европейския съвет да се вземат предвид нашите предупреждения. Бих искал да кажа, че е, примерите от процедурите е, за съвместно вземане на решение, отхвърлянето на е, споразумението за рибарство с, Рубок, с Марокко и разискванията по други споразумения показват, че преговорите трябва да се водят от всички страни, всички институции защото в противен случай е, ще е, реагира парламент и ще се загуби време, ако се пренебрегнат неговите е, позиции. Говорим за процедура за съгласие по многогодишната финансова рамка и насърчавам Европейския съвет да прави разлика между съгласие и съвместно вземане на решение. Съгласие означава, че, парламентът че парламента трябва да се съгласи преди да се вземе решение от съвета. Многогодишните програми се основават от друга страна на съвместно вземане на решения. Това е друга процедура. Ако това се пренебрегне, насърчавам комисията да се възползва от правомощията си като пазител на договора. Не мога да си представя, че ще има че може да се стигне до а, съгласие за разходи, без да има съгласие преди това за собствените средства. Собствените финансови средства. А, това мисля, че а, трябва да бъде ясно на а, всички, на държавите членки. Също бих искал да, да кажа нещо връзка с това, което каза господин Джулиол, италиански колега, за гъвкавостта. Колкото по колкото по-сложни са цифрите, с които работим, толкова повече гъвкавост ни трябва в бюджетната процедура. Какво правим с неизразходваните средства от годишния бюджет? Те трябва да се прехвърлят в специален фонд и да бъдат разпределени през следващия бюджетен период, за да може да се реагира на нови предизвикателства и да се водят реални политически дебати, е, което не винаги е така. Дебати между парламента и съвета. Знаем, че днес чуваме повече застъпници на кохезионната политика. Също така имаше и привърженици на земеделската политика, но нямаше толкова много привърженици на намаляването на разходите. Но нека не говорим само за урязване на разходите с 100 хиляди. Трябва да говорим и за добавената стоеност, растежа, работните места и качеството, качеството на, коланите на програмите. Трябва да свършим повече за младежката безработица, да я намалим, да положим повече усилия за изследванията и иновациите и подкрепата на малките и средни предприятия. Със съжаление ще кажа, че комисията не реагира достатъчно добре на нуждата от упростяване на правилата. Става въпрос за селското стопанство, за кохезионната политика. Тези правила трябва да бъдат коригирани, трябва да бъдат променени ако се увеличи административната тежест с 15-20%, това не би било нещо приемливо. В заключение, господин председател, трябва да намерим синергийните е, ефекти между националните и европейския бюджет. Тази конференция, както и конференциите в рамките на Европейското полугодие, показват, че председателите на парламенти трябва да намерят място в графика, гра, графиките си за съвместни заседания, нарочни заседания и с Европейския парламент, защото по такъв начин най-добре ще се постигнат европейски публични разискванията публични разисквания а, при открити врата и накрая трябва да кажа, че нищо не е постигнато преди да се постигне съгласие по всичко. И в случай, че няма съгласие, е, ще останат таваните непроменени. Това не е криза, просто говорим за различни цифри. Но парламентите не трябва да се съгласяват на нещо под тези цифри. Благодаря. Благодаря. Господин Уайт, Ирландски парламент. Благодаря, господин председател. Господин Бега даде отлично въобщение на дебата този следобед. И съм напълно съгласен, че нещата могат да се обобщят така. Но все пак бих искал да кажа, че дебатът беше много богат. И точно като такъв ще го запомня. Амбицията за която говорим от самото начало, е очевидна и е много важно да се говори за това как може тя да се постигне. И изобщо възможно ли е да се постигне, ако се намали бюджета? Фактите изглежда показват, че ако амбициите, които хората изразяват днес след обед, няма как да се говори и за намаляване на средствата. И аз забелязах, че имаше сравнително малко колеги, които говорят за необходимостта да се намалят разходите – всички ние сме политици и разбираме нещата и е ясно, че в крайна сметка трябва да се запълни и другата страна на уравнението. Тоест, е, аргументите да стигнат и до националните парламенти, и до гласоподавателите, и наистина да се обясни на всички защо си поставяме толкова амбициозни цели и защо са необходими средства за тях, които в крайна сметка идват от данъците, които плаща всеки един гражданин. Има две много важни неща, които бяха споменати тук. Е, е, две хубави метафори. Първата беше тази за диетите и спорта. Прекрасен образ в моята страна диетите са изключително популярни, а спортът не е чак толкова. А, така че добрата комбинация на диета и спорт очевидно ще е, преодолее необходимостта от диети много по-бързо. Другият важен въпрос е свързан с необходимостта да се запазят кохезионните фондове. Изключително много оратори говориха именно по тази тема. И тези гласове за поддържането на средствата за кохезионната политика трябва да бъдат чути. И накрая, господин председател – Данското председателство трябва да бъде поздравено за работата по проекта за многогодишната финансова рамка. В средата на годината работата се поема от председателството на Кипър и се надяваме и те да работят така добре и ние да поемем нещата от тях, когато дойде ред на Ирландското председателство първата половина на следващата година. Благодаря много за дебата. Надявам се, че ще продължим да работим така конструктивно. Благодаря, господин Лайт, госпожа Крус. Много се говори за политиката на сближаване но има много пряка връз, връзка между стратегията 2020 и сближаването. Само един пример. Иновацията и научните изследвания са също толкова важни, колкото и регионалното сближаване, за, е, колкото е, регионалното развитие за сближаването. Но важното е всичко това да бъде ефективно и всичко това да бъде свързано. Ако нещата са свързани по правилния начин, резултатите са много по-добри. Колкото до неразходваните средства. В, е, бивш, в е, предишната комисия, когато отговарях за други неща, имаше а, неразходвани средства и бяха, ставаше дума за стотици милиони евро, които и само една трета от тези средства бяха използвани. И, и аз нами, намерих, намирах, че това е просто недопустимо. А сега казвам го на датските представители – Европейската комисия. А, намаляваме нашите служби с 5%, така че е, при всички случаи правиме всичко възможно и не пропускаме случай да направиме съкрещения и економии. Колкото до научните изследвания, по Докато ние разговаряме тук, 500 е, научни статии ще бъдат публикувани в Европа. Но ние трябва да подсигуриме на младите хора, на нашите студенти да имат достъп до тях. Тоест, ние трябва да имаме един новаторски подход, за да създадеме нови връзки между тези два свята. Е, трябва да има колкото се може по-скоростни е, интернет мрежи, които да свързват е, университетите, училищата, научно-изследователските институти обикновено е, ни, ни, ни се казва, че не сме достатъчно амбициозни, но наистина широколентовата е, широколентовите връзки трябва да бъдат нашия приоритет. И сега един последен пример, господин а, е, председател. а от различните информационни е, технологии и системи в областта на здравеопазването. Всяка една използвана сама по себе си е, не, е, не създава добри резултати, но свързването на тези системи може да доведе до, рев, до техническа рев, революция. Разбира се, трябва да се спазват и всички е, правила за защита на личните данни. Но още веднъж повтарям, че трябва да има ед, едни е, много ефективни системи на връзки, широколентови системи на връзки. И нека това бъде един приоритет и за бъдеще. И сега Давам думата на следващия ура. Never mind. <coughs> um, well, I would make two comments. Два коментара искам да направя. Първо, поздравявам парламента, председателството и комисията за това, че организирахме днешната конференция. Мисля, че тя играе много важна роля и изпълни мисията си. На много интересен етап от преговорите сме не знаем дали ще можем да спазим графика, дали ще можем да постигнем до окончателно съгласие, но съвсем скоро ще трябва да настъпи решаващия момент. Днешните разисквания бяха особено полезни. Най-вече си мисля за държавите членки и съвета. Бе интересно да изслушат различните гледни точки. Радвам се, че са толкова мобилизирани днес последователите на а, политиката на сближение. Доста са сближени тези хора. А, от друга страна, нетните платци бяха сравнително мълчаливи. Какво означава това? Това не е ли малко задачаващо? Означава ли, че те приемат нашите доводи? Надявам се, че да. Но не искам да бъда наивен. А, може би причината е, че е, те биха искали да е, разглеждат големите цифри в друг формат, е, в друг момент, в един момент, когато наближимо времето за вземане на решение. При след това бих искал да подкрепя и да насърча тази идея, да се превърне това в един много европейски, много прозрачен дебат. Това е идея на датското председателство. Вторият ми коментар сега. Мисля, че бе много интересно да изслушаме различни гледни точки. Мисля, че е, обсъждането на, на многогодишната финансова е, рамка доста се промени през последните 6 месеца. Днес е, почти всички признаха, че става въпрос най-вече за инвестиции, растеж, нови възможности, конкурентоспособност. Това е особено положително. Спомним си, когато е, бе представено предложението на комисията. Е, и искам ясно да кажа, че това може да е много добро предложение, но не е идеално предложение. Още има какво да се усъвършенства по него. Спомням си е, юни миналата година как е, е, обсъждането се съсредоточаваше най-вече върху консолидиране и разходи. Та, а, Окоръжаващо е, че днес в различни категории разглеждаме многогодишната финансова рамка. И така, благодаря ви много и с нетърпение ще очаквам следващата конференция, която ще се проведе под председателството на Кипър. Благодаря много. Приключихме с обсъждането на, второто, на нашето второ заседание. Благодаря ви, че ми помогнахте да председателствам а, това а, тази част от заседанието. Закъсняхме само с 4 минути. А сега минаваме към следващата точка, т.е. полуките или заключенията. И е, моля господин Севкович, господин Ламасур и е, господин Вамен да е, заемат местата си в президиума. Благодаря ви. Day, still... Цял ден работим, но все още не сме свършили всичко. The... Много се радвам, че се намирам между двама приятели. От едната ми страна е заместник председателя на комисията господин Марос Шефкович, а от другата страна господин Елен Мамасур, депутат в Европейския парламент. Сега ще говорим за впечатленията си във връзка с преговорите по многогодишната финансова рамка и какво евентуално ни предстои. Ние тук, виждате, се усмихваме. А, пред представителите на комисията, съвета и парламента са отворени едни към други и са готови да обсъждат тази важна тема. И така, без да се бавя повече, нека да дам думата на господин Елен Ламасур. А, нека да го представя. Той е един от най-опитните депутати в, Европейския парламент. Той е и а, една от причините, поради които изобщо провеждаме днешното заседание. Когато бях назначен за министър на европейските работи в своята държава, един от първите колеги, с които се срещнах, беше Ален. И той каза, ние провеждаме много важни конференции, когато обсъждаме бъдещето на финансите, така че и вие трябва да проведете такава. Елен, заповядай. Благодаря, господин председател. Благодаря, скъпи Николай. Скъпи колеги, дами и господа депутати, бих искал първо да благодаря на датското председателство за това, че организира тази конференция. Искам да благодаря и на председателя Шулт и да благодаря и на Европейската комисия, която участва в организирането на конференцията и всички онези членове на националните парламенти, които пропътуваха дълъг път, за да участват в нашата работа. До сега бехме 27, а сега 28, скъпи хрватски приятели сравниха първото заседание, с, първата конференция с втората конференция и какво, и, и, и какво виждам, че ние сега започваме наистина да обменяме анализи, едни задълбочени анализи няма, разбира се, да преговаряме. Преговорите ще дойдат по-късно, но междувременно преживяхме кризи, криза. И сега всички, всички политически партии, които са пред които присъстват тук, споделят едно и също мнение, едно и също становище. Трябва да има бюджетна дисциплина, за да има растеж. Разбира се, има много неща, които ни обединяват, има и много разногласия по начините, по които можем да постигнем нашите цели и реализираме нашите приоритети. Но това, което бе създадено преди много години, онзи стария бюджет не може да функционира в, с 28 държави членки. Някои наблягат на е, фискалния суверенитет, данъчния суверенитет на държавите членки, но това в никакъв случай не се поставя под съмнение. Не, наш, на, нашата цел е да имаме повече собствени ресурси и, и да, да, да, да, и да, и да, и да запазиме е, структурата, такава каквато съществува в много държави членки относно местните, регионалните парламенти. А, а, се, колкото до собствените ресурси, е, е, тези собствени ресурси всъщност на практика ще е, позволят намаляването на националните отчисления, т.е. ще бъдат едно пряко е, допълнение към националните бюджети. Една и на, и, и на практика това ще намали с една трета е, вноските на е, държавите членки. Тоест това е 100% а, 100%, печалба за отделните държави членки. Днес имаме 20, 28 национални бюджета и един 29 бюджет, който е наш, нашия общностен бюджет. Какво можем да направим с него, за да отговориме най-добре на очакванията, за да задоволиме нуждите си? економическият растеж не може да да, да стане факт, ако не реформираме европейския бюджет. Опасността е през 2020 година да се окажеме с един европейски бюджет, който да бъде сходен и съпоставим с този от 90-те години. Не можем да имаме ОСП е, през 2020 година, подобна на ОСП от 1980 година. А, колкото до политиката на сближаване, установихме, че в някои държави членки парите се пилеят, а други държави членки не успяват да освояват или да канализират средствата за постигане на резултат. Колкото до енергийната е, политика, ние имаме е, известна е, компетентност в тази област. Не можем да се правиме, че не виждаме проблемите в климата и техните последици. Необходимо е също така голяма гъвкавост, защото бюджет, бюджета се проектира за 7 години напред и опасността е този бюджет да стане все по-неуправляем в, състечение на времето. А, когато млекопроизводителите загубиха в рамките на няколко месеца 30% от а, доходите си, ние не можахме да им помогнем поради липса на гъвкавост когато трябваше да помогнем на африканските производители. Ни трябваше две години, за да можем да им изпратиме тези средства. Това са едни примери, които говорят сами за себе си. Така че, господин председател, надявам се, че всичко казано тук ще е, захрани преговорната котия, която датското председателство ще представи през месец юни. И всички заедно, заедно с правителствата, заедно с институциите, трябва да ни пестим сили, за да постигнем едно споразумение преди края на годината. Благодаря ви. Благодаря, анализът за тези а, мъдри думи. А сега давам дум на господин Севков. Благодаря, уважаеми колеги, уважаеми депутати, уважаеми гости, дами и господа. Първо бих искал да благодаря на Европейския парламент и датското председателство за това, че организираха тази втора конференция. Николай е, вече е, спомена, е, вече се каза, че Николай е бащата на тази идея. Е, и аз мисля, че е много добре, че продължаваме разискването по тази така важна тема. Многогодишната финансова рамка. Особено бих искал да е, даде признателност на факта, че днес гости са ни националните депутати. Както знаете, аз много често посещавам националните парламенти и знам колко е важно да се организират такива специални форове за обмен на мнения. Не толкова често имаме възможност да се изслушваме, а е много важно да разгледаме този така важен въпрос от различни гледни точки, за да разберем по-добре гледните точки и на другите. Затова ви благодаря за възможността да обменим мнения с представители на националните парламенти. Много се радвам, че има активно участие и от страна на Комитета на регионите и Европейския економически и социален комитет, защото техните възгледи са от голямо значение за комисията, понеже тези организации представляват обществата на държавите членки, така че, е, разбира се, е, ще направим всичко възможно е, да отчетем казаното не само от националните парламенти, Европейския парламент, но и от двата комитета. Бих искал също да подчертая факта, че е, си даваме сметка, че предстоящите преговори няма да са леки. Знам обаче, че се движим в правилна посока и е, сигурно ще е, постигнем успех в срок. Следващата седмица всички ние, които участват в процеса, трябва да свършим много работа. Това е необходимо, за да се осигурят необходимите финанси за следващия приоритет, за да се определят приоритетните разходни области. Всичко това се засегна в хода на дискусията и обмена на мнения по тази особено важна тема. Както казах много преди мен, не можем да пренебрегнем сегашното економическо и социално положение. Това е още една причина да гарантираме, че следващата европейска финансова рамка е в състояние да изпълни нашите политики, като насочи необходимите инвестиции там, където те са нужди, нужни. Мога да кажа накрая, че проведохме една особено полезна конференция, която ни помогна много ефективно да разгледаме средствата и разходите по новата многогодишна финансова рамка. Сутринта председателя Барозо обърна внимание на а, ползата от разходите от Европейския парламент в сравнение с разходите а, и в Европейския бюджет, извинете, в, а, в сравнение с разходите от националните бюджети. Комисаря Нели Круз даде някои много ясни е, примери за това. Това е въпрос, който е изниквал и в моите разговори с националните парламенти, защото когато се говори за европейския бюджет и националните бюджети, трябва да не забравяме, че има действителна полза, която е свързана а, с а, европейската економика, от, с, която проистича от а, европейския бюджет комисаря Левандовски се съсредоточи на собствените средства. Както чухме, целта е да се замени сегашната система, която се счита често за неясна и сложна, с една система, която е ясна, прозрачна и по-тясно вързана с приоритетните политики. Стана дума за данъка за финансови операции и как той ще доведе до около половин процент намаляване на вноските на държавите членки към европейския бюджет, бюджет, ако се постигне съгласие, две трети от данъка да са собствени средства, да се вливат в европейския бюджет. Лисабонския договор също а, носи своите последици за европейския бюджет. Подходът а, се вижда и а, новия подход се вижда и в а, тази конференция, която се води в Европейския парламент. Председатели и парламента са много а, тясно ангажирани и отдадени, както и датското председателство. През седмици и месеци ще трябва да засилим сътрудничеството си с нашите основни е, партньори, като например председател на Европейския съвет е, Херман Ван и така че да е, придвижим процеса напред. Мисля, че е, стана ясно, че европейския бюджет е един инструмент за растеж, за конкурентоспособност и че е, това е, е един бюджет, който ще ни помогне да създадем нови работни места. Също а, сме съгласни, че е необходима фискална дисциплина, но мерките за затягане на коланите трябва да се съпътстват от инвестиции в инфраструктурата, изследванията, образованието, иновациите и мерки в подкрепа на растежа. Европейския бюджет ще бъде основен инструмент за постигане на целите на стратегията за 2020 година и също се радвам, че мога да се съглася с това, което бе казано от Николцина днес, а именно, че е, сближаването и кохизионната политика е, остава много, важно, много важен инструмент за преодоляване на различията между държавите членки представителите на новите държави членки, но не само те, призоваха към придържане към принципа на солидарност в Кохезионния фонд. Мненията обаче са разделени по отношение на някои елементи от политиката, като например таваните и резервите за ефективност. Мисля обаче, че всички сме съгласни по отношение на едно. Европейския бюджет не се свежда само до цифри, той определя нивото на амбиции, а той определя и сигнала, който ще отправим към бъдещето. Мисля, че а, този въпрос е особено важен, когато говорим за бъдещето на Европейския съюз, най-вече в момент на криза. В резултат от конференцията а, се вижда, че преговорите по цифрите няма да са никак лесни и всички разчитат на датското председателство за отбелязване на напредък през юни на заседанието на Европейския съвет, но съм сигурен, че ще постигнем баланс между инвестициите, суверенитета суверенитета и доброто управление. Надявам се да постигнем общо споразумение до края на тая година, за да може бюджета, годишния бюджет за 2014 година да се извърши на време и всичките програми и инструменти да действат от първия ден на тая година. Европейския съюз се нуждае от добра новина. Виждаме, че бавно излизаме от кризата но много важен сигнал би било това да постигнем решение по отношение на един бюджет до 2020 година съсредоточен на растежа. Това ще означава, че Европейския съюз показва солидарност и се готви за конкурентния свят на 21 век. В заключение искам да повторя, че задачата ни не е никак лесна, но въпреки това смятам, че сме на прав път към постигането на споразумение за следващата финансова рамка до края на тази година. И това ще е, е едно споразумение, което ще отрази амбицията и се надявам да запази нивото на амбиция, залегнало в е, предложението на комисията. Мисля, че го дължим на европейските граждани, на заинтересованите страни и трябва да, трябва да осигурим допълнителни ползи, добавени, добавена стоеност. Николай започна в началото, като каза, че е, тук цари оптима, оптимизъм и че всички са усмихнати. Всъщност не само ние на президиума, но и депутатите и всички гости. Дори господин Бегер се е, усмихваше и мисля, че това е много ясен знак, че сме на прав път. Искам да благодаря на всички, участие, на всички участници за а, активността им и благодаря на Европейския парламент и датското председателство за това, че организираха настоящата конференция. Благодаря ви. Благодаря за чудесното слово и за това, че споделихте и разпространихте оптимизма с всички участници. Уважаеми дами и господа, днешните дебати показаха, че различия има. Някои страни биха искали бюджета да не се променя или да нарасне. Други биха искали бюджета да се намали. Някои държави членки предпочитат да обърнем повече внимание на ОСП, а други да се съсредоточим върху кохезионната политика. Това обаче, което ни обединява всички в нас в тази зала, независимо дали съм представители на Европейския парламент, комисията, съвета или национален парламент, е ангажимента да се определи е да се е, изпълни каузата за европейския бюджет през е, едните години, защото това ще начерта и посоката на Европейския съюз. В момента имаме 500 милиона граждани. Те очакват от нас да работим съвместно. Европа се намира в най-дълбоката криза от Втората световна война насам. сам и е, а, сме предприели а, много мерки, е, за да а, застегнем, <laughs> за да затегнем коланите. И вече а, е, виждаме а, светлина в края на тунела. Няма обаче а, да постигнем а, нищо, ако а, позволим а, война между институциите, комисията, парламента и държавите членки. Целите ни можем да постигнем само ако работим съвместно. Следователно, датското председателство ще съсредоточи всичките си усилия през едния месец, така че да прокара максимално надалеч програмата ни, за да може да се осъществи е, споразумение във втората половина на тази година. От това се нуждае Европа. Трябва да инвестираме в растеж и в работни места. В момента има 23 милиона безработни в целия Европейски съюз. Милиони са младежите, които очакват от нас да свършим нещо. Очакват от нас решения и възможности. Уважаеми дами и господа, независимо какви други е, задължения имаме, това задължение е общо споделено за нас. От името на датското председателство искам да благодаря на Европейския парламент за тясното сътрудничество. Не само по отношение на днешната конференция. Както каза Алан, наистина е, беше особено успешна конкуренцията. Каза, че бащите на конференцията са двама. Аз би казал, че един, аз само помагах. Нещо повече. Ние се срещаме и работим заедно редовно, за да можем да огласим общия европейски глас. Бих искал да пренесете вкъщи това послание. Това е възможност, е, която не винаги съществува. Тъй, че а, е, няма да има никакво оправдание, ако не успеем с днешната инициатива. Благодаря на всички вас, че отделихте време да посетите днешната конференция. Знам, че програмата ви е много а, натоварена и всички изказвания, всичко, което беше казано, а, е, е много важен принос а, към процеса, който ни предстои да доведем до края. Обеден съм също, че ако работим заедно, ако работим съвместно, ще успеем да е, постигнем съгласие втората половина на тази година. Уважаеми дами и господа, много ви благодаря е, за участието, благодаря ви, че дойдохте на конференцията и с това обявявам конференцията за закрита. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.